Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Добре дошли на колегите от националните парламенти, правителства, уважаеми дами и господа. Най-сърдечно ви приветствам с добре дошли на това наистина заседание, което заслужава да се замислим, защото от две години а, го планираме и призоваваме без никакъв признак на живот от националните парламенти. Е, затова най-после се радвам, че се събрахме. Представени са 11 национални парламента и камери. Италия, Гърция, Португалия, Испания, Швеция, Финландия, Литва, Хрватска, е, Словакия, Германия и Белгия са представени тук. Е, Приветствам ги. с Добре дошли. Поради криза правителствена внезапно отказаха естонците, полските колеги, полската кия колега не се е разболял, така че Радваме се, че постоянното представителство на Ирландия, Кипър, Малта, Нидерландия и Холандия са пратили представители. За нас е, обмена с националните парламенти е важен, защото е, тази комисия по контрола е, се занимава с 80% от бюджета на Европейския съюз. Той се управлява съвместно. Ето защо бихме искали да чуем и вас, пък и ние да, да отправим съответните пред, послания чрез вас на вашите правителства и парламенти. Е, приветствие е, ви, е, приветствие, добре дошъл и представител на Европейския да сметна палата, господин Лазаро. Те са тези, които изчисляват всъщност процента грешки в различните бюджетни линии и пера от бюджета. Приветствам и докладчика за доклада за освобождаване отговорност на Комисията, е, представителя, докладчик е германец, е берлинчанин, е, специално го приветствам. Това изразходването на средствата не бива да приемаме за даденост и да не проявяваме интерес. Ние бихме искали именно да извлечем поука от е, е, начина по който са разходвани средства в предходните години. Ето защо наистина е, приветствам и представители на е, съответните генерални дирекции, е, регио, е, аграрната и е, останалите представители на комисията. А сега ще дам думата на докладчика за е, предходната година, 15-та. Тук е списъка на, на пред вас има една е, светло-синя е, лище с е, заявилите е, желания за изказване, така че моля, е, обедете се, ако имате желание да участвате. Докладчика. Благодаря, госпожо председател господин Лазаро, скъпи колеги от националните и регионалните парламенти и местни правителства. Благодарим ви за присъствието. Според мен съвместната работа на членовете на Европейския парламент и е, националните депутати или регионалните членове на регионалните парламенти ние подкрепяме и регионалната политика много. Мисля, че тези контакти ще стават все по-важни, е, защото ние трябва заедно да формулираме общи цели, но и заедно да ги е, преследваме и постигаме. В момента се намираме на на важна етап е, в развитие на Европейския съюз, е, е, предвид финансовото състояние, става дума не само за освобождаване от отговорност за бюджета за 15-та, тя беше една особена година, тъй като беше втората година от втория период. Също времено това беше първата година, когато Е, комисията носи пълна отговорност 14, е, за е, бюджета. 14 не беше така. трябва да видим и как ще изглежда проект, проект на бюджета за 2017. Ние започваме с баланса за годината за текущата година и да видим как ще върви нататък с инструментите за финансиране на Европейския съюз. До голяма степен бюджета се оформи от вноските на държавите членки. Това се е, образува от събираемите данъци вече дали е, на национално и регионално равнище е, се случва това. Обикновено е, регионалните бюджети са важни и ще цитирам един известен немски комисар. Всички сме в една лодка в това отношение – в даден момент топката се връща обратно в полето на държавите членки при аграрната, научна политиката на научно-изследователска и развойна дейност, са политики, които изискват дългосрочно планиране. Същевременно трябва да внимаваме да не надскачаме целите, които сами сме си поставили, но и да мислим как е, стигаме до целите, които сме, около които сме се обединили и е, как е, разходваме средствата, които стигат до нас. Все повече се затруднява постигането на целите, е, често от една многостепенна бюрокрация, бюрокрация на много равнища, различни правила са във всяка държава членка, понякога регионите е, имат е, също различни правила. Това наистина осложнява процеса на изпълнение. И това означава допълнителни усилия, допълнителни капацитет и така нататък. Една наша задача на тази комисия е да видим какво е, предоставят. И всъщност нашата работа е, зависи от информацията, която ни предоставят държавите членки в това отношение. Е, разбира се, е, възможностите в това отношение на Европейската сметна палата са ограничени. Е, Необходимо е засилено сътрудничество повече отколкото преди, защото според мен имаме общ дълг, обща задача и би трябвало със съвместна работа да постигнем, да изпълним този дълг с заедно с националните парламенти. Аз е, наистина е, очаквам с нетърпение дискусията в трите панела. интересувани да чуем как стоят нещата при вас. Това е важно не само за оценка на е, преценка на бюджета за 2015, но и за по-нататъчната процедура за формулиране на европейската стратегия, планове, прогнози за бъдещето и всичко останало. Благодаря. Благодаря. И така стигаме до първия, който ще вземе отношение, господин Лазаро от Европейската сметна палата. Имате думата. Thank you, Madam Chair. Madam... Благодаря, госпожо председател. 2015 година, господин Зелер докладчика, обръщам се и към вас лично, уважаеми госпожи и господа депутати на Европейския парламент. Позволете най-напред да благодаря на председателя на комисията бюджетен контрол, за това, че ни поканихте, поканихте е, моята институция. За мен лично е изключително важно да мога да участвам в днешната среща, при положение, че толкова изтъкнати ората са поканени от националните парламенти да говорят през такава, пред такава изтъкна, изтъкната аудитория. Тъй като това е първото заседание на три а, сесии, а пък аз ще взема думата и в трите, позволете да започна съвсем накратко, представяйки Европейската сметна палата. Това е външния одитор на Европейския съюз и пазител на финансите – ние не се произнасяме със съдебни решения по тези финансови въпроси, по-скоро подготвяме доклади, надявам се на времени като по този начин подпомагаме парламента да извършва своите контролни функции относно изпълнението на бюджета. Един от тези доклади всъщност е за е, сметките е, и е, счетоводството на практика при изпълнение на бюджета на Европейския съюз включително всички редовности, редовни и някои нередовни, ако има такива практики. Аз лично съм един от петимата, които работим по тези въпроси на директорско ниво. Ние работим от името на администрацията и в моята презентация ще разгледам някои дългосрочни цели на Европейската сметна палата по които палатата е работила през изминалия период и все още е, влага много усилия, за да се усъвършенства е, изпълнението на бюджета. 2016 година 100. Е, това е всъщност, прощавайте, е, една от е, е един от компонентите на многогодишната финансова рамка до 2020 година. Това е бюджета за 2016 година. Има конкретни бюджетни функции, разбира се, които са разписани и се следват. Държавите членки а, имат активна роля, която играят в тази област, особено що се отнася до с подготовката и изпълнението на бюджета. Сметната палата подготвя своя доклад, например по брутен национален продукт. 15-та година ние работихме по въпроса за ДДС измамите и заключнахме до заключението, че е необходимо да се предприемат много повече стъпки на ниво държави членки. Съответните органи в държавите членки подготвят конкретни проекти, които са насочени към подготовка на служителите и съответно разработване на нови възможности за а, намаляване безработицата. А, обръщаме се към всички стопански деятели и около 80% от изходваните средства в Европейския съюз всъщност се раз, разглеждат по този начин. 371 член от договора в него се, очерта, в него се казва, че трябва бюджета на Европейския съюз да се изразходва в сътрудничество с държавите членки по един ефективен, економичен, рентабилен, ефикасен начин, за да може да се изпълнят задачите поставени в бюджета и да има дългосрочно въздействие а, от тяхното изпълнение. Ние определяме начина по който най-добре може да се контролира изпълнението на бюджета и а, всичко това се отразява в съответните сесии. Най-важното е да се обобщи последния начин. най-важното е, е изразходването на бюджета да се извършва по един ясно управляван, прозрачен начин, който е води до ясна отчетност. При ясно въздействие и избягване на а, бюрокрация. Проверките се извършват включително и на а, принципа случайна извадка, след което се прави анализ, за да може да се предостави контрола а, по най-ефективен начин още в хода на изпълнението. Разбира се, трябва да се спазят всички изисквания. Що се отнася до а, сегашните а, развития, например екологизирането в областта на селското стопанство, а, използването на принципа процент и ставка на грешката в хода на анализа са само част от методите, които е използвана в докладите на аудиторите в този процес. Парламентарният контрол е от изключително голямо значение, що се отнася до е, точното изпълнение на бюджета. Европейският парламент играе изключително важна роля. Комисията по економически въпроси е основен участник, подготвящ доклада за освобождаване от отговорност. Всичко това се обсъжда и в пленарна зала голяма част от бюджета, 80%, както казах, от бюджета се е, изразходва съответно с пълното участие на държавите членки, съответните орги. Екофин предоставя препоръките към Европейския е, парламент, що се отнася освобождаване от отговорност. Следователно, националните регионални парламенти имат изключително важна роля, която играят в този процес и се взимат конкретни решения в този процес. Например, при съ съфинансирането в процеса на политиката сближаване или съответно финансови корекции в селското стопанство. Колегите ми и аз подпомагаме както националните парламенти, така и Европейския парламент в тяхната контролна функция. А, освен това е изключително важно да се даде тези декларации за достоверност, що се отнася до редовността на приходите и разходите. А, много важен аспект е управлението на тези процеси, постигането на рентабилност имайки предвид сложния характер на целия този процес. Благодаря. Благодаря. Е, и така, продължаваме с списъка от оратори. Господин Агеле от комисията. Уважаеми госпожи и господа, господин Лазаро, аз мога само да се присъединя към казаното от господин Лазаро. Приветствам наистина е, обмена на становища между всички тези нива които участват при разходването на европейските средства. Това е една вълнуваща възможност да си кажем един на друг къде са проблемите и може би да стигнем до предложение как да намерим конкретни решения. Както господин Целер каза, ние всички сме наистина а, а, на един и същи кораб и трябва да го ръководим съвместно по един конструктивен начин. Сега, когато стигам до темата на моето а, изказване, доверие и контрол. Тези думи се използват винаги в една и съща а, фраза, в един и същ изказ. И двете са много добри и много важни. Кое е доверието? Доверието, че една страна е готова да ом, разчита на другата карта, на другата страна и съответно да осъществява контрол. В крайна сметка риск съществува, ако една от страните не изпълни своя ангажимент. т.е. има много тясна връзка между доверието и контрола. И можем да кажем, че контрола всъщност е основата, върху която стъпва доверието. Тогава въпросът е колко контрол е нужен, за да се разработи доверието и колко доверие всъщност бихме искали да създадем. И е, бих искал точно от гледна точка на ОСП и споделеното упред, управление да разгледам тези аспекти и съответно генералната дирекция, която разглежда е, и управлява доста голяма част от европейския бюджет. Степента на ефективност в националното управление на ОСП и формите на контрол, на контрол е, проистичат от ставките а, е, грешки, процента грешки, които са създадени от палатата и комисията. 2015 година 2,9% е този процент, малко над материалната материалната, материалния прак, който е съответен процент от разходите ОСП по първи стълб. 2,2% са тези, почти на ниво материален прак, а 5,3% остават все още, което означава в други стъп, че са необходими сериозни усъвършенствания на процесите. Когато обаче разгледаме разплащателните агенции една по една, ще видим, че картината е доста по-многообразна. Нека да видим 2015 година годишния доклад за втори стълб е, развитие на селските райони. Тук виждаме, че резервите се правят за 24 разплащателни агенции, защото са над 2% и а, недостатъчни а, смъкчаващи обстоятелства могат да бъдат установени, което означава, че 48 а, разплащателни агенции са под този материален прак. Генерална дирекция Агри стига до тези оценки само благодарение на широкия си одит, използвайки и други източници на одит, например като съда, и държавите членки и съответно сертификационните им органи, което казва, че е, по този начин може наистина да се спазят разпоредбите на финансовите регламенти, обаче за това е необходима критическа маса а, одит. Що се отнася надежността на контрола, който е, по отношение на данните, които се предоставят от разплащателните агенции, ние ги считаме за надежни е, при положение, че наистина нямаме е, допускането, че държавите членки ще ни предоставят информация, която е манипулативна. Сега формите на контрол, които се изпълняват от разплащателните агенции, не могат да засекат очевидно всички нередовности или грешки, които съществуват затова Генерална дирекция Агри, когато изчислява своите ставки а, или процент грешка, използва и коригира данните на държавите членки, използвайки всички данни от проведените одити като по този начин е, се предоставя информация относно декларациите на разплащателните агенции, относно начина по техните на управлението на процесите и колкото повече са те, толкова повече а, е, комисията може да използва тези данни. Т.е. ние имаме един и същ интерес, заедно с Сметната палата, да можем максимално кратък срок да подготвим своя анализ. Контролът и одита и натиска върху ползвателите и разплащателните агенции често се критикува, че е прекалено висок и стига до много сериозно административно бреме и а, съответно мерките ОСП могат да страдат от това. Тази критика показва, че всъщност тук става въпрос за две явления. Първо, сложността на политиката – това е факт, който е, непрекъснато се отразява по отношение на ОСП, особено втория му стълб. И на второ място. Твърде сериозни мерки за контрол и санкции и съответно твърде много одити, които се извършват относно а, разплащателните агенции. Реална е дилемата. Как е възможно да се облегчи административното бреме по отношение на контрола и одита, като се гарантира нисък процент грешка и ефективно изпълнение на ОСП от страна на държавите членки? Имайки предвид тези въпроси, искам да иллюстрирам всичко това, като се спра на четири основни фактори, които всъщност дават началото на одитната дейност. Първо мога да кажа, че сложността на контрола до голяма степен отразява сложността на мерките, които трябва да бъдат контролирани. Това означава, че намаляването на контрола и одита изисква намаляване сложността на ОСП или с други думи – изисква опростяване. Комисар Хоган а, а, насочва вниманието си още от самия си мандат към този въпрос, а именно упростяване в регламента, регламентите на комисията. Той участва и в модернизиране и упростяване на ОСП на всички нива в контекста на омнибус пакета а, от следващата между, между многогодишна финансова рамка. И това е амбициозна задача, защото в крайна сметка става ясно, че в хода на взимане на решение а, наистина е много важно да се разгледа упростяването. На следващо ниво, какво е желанието за спазване на правилата? 98% е, е заложено. Очевидно, когато се стремим към подобно изпълнение, това означава, че това е сериозен двигател към изпълняване на правилата с сериозен контрол и сложни а, е, одитни практики от страна на комисията. Това е особено важно за втори стълб, имайки предвид високия процент грешка. И сега, по-добър прак материалност, който трябва да се адаптира към амбициозните цели, това изглежда не е в дневния а, дневен ред. И следователно, грешката трябва да се разглежда именно в гледна точка на амбицията на комисията и политиката, която разработва. 2015 година годишния доклад се посочва, че в замеделието в крайна сметка при приключване не е материално всичко това, което ще бъде отчитано, имайки предвид бъдещите корекции. И що се отнася до механизма за изпълнение на ниво държава членка? Изключително важно е да се използва всичко, което съвременната технология и ИТ решенията предоставя. Интегрирани системи за контрол, АЯКС или ИСАК, със съответно системите за идентифициране, с с прилагането на а, всякакъв вид наблюдение, включително проверки на места и разбира се приложенията, които се изпълня, използват от земеделските стопани, са примери как съвременната технология може да помогне на хората по места, а същевременно процентът грешка да бъде в рамките на контролираните нива. Същевременно във всички области на ОСП трябва да се получим от наистина полуките свързани свързани с ИСАК, имайки предвид използването на наличната информация за земеделския стопанин, за да има предварително скриниране при а, кандидатурите, преди в крайна сметка да се вземе окончателното решение. И на четвърто място искам да се спре за а, контрола на риска и одита, което е във връзка с принципа разход-полза. Е, Анализа е на риска е задължителен при планиране на посещенията по места, а сега разпощателните агенции могат да намалят от 5% на 3% или дори 1% тези проверки, ако системите им за контрол работят добре. Е, шест разплащателни агенции до сега използват тази възможност в бъдеще тази възможност може да бъде разширена до други а, схеми за подпомагане, разбира се, при положение, че сертифициращия орган по демонстрира недвусмислено, че формите на контрол на национално ниво са надежни. По същия начин Генерална дирекция Агри ще може да пренасочи своите действия по одит към а, а, съответно разплащателните агенции, при които има по-висок риск за нередовни разходи. И по този начин ще се усъвършенства и принципа на одитиране. Одита ще стане по-резултатен и по-целенасочен. И на последно място да споделя с вас някои много предварителни размисли относно упростяването на нормативната уредба след периода 2020 година. В съответствие с идеята за резултата като водещ при бюджетирането, бъдеще наистина ще се залага на постигането на съответните цели и резултати, които са предварително дефинирани, а не непременно съответствие с всичките изисквания, които се работиха до сега. Държавите членки, разбира се, трябва да продължат да работят по принципа на тези предварителни условности и да продължат да, да спазват съответно приоритетите и нормите в тази рамка нивото на съответствие може да се е, намали, като се ограничи до е, сериозно управление, смислено финансово управление. Естествено, разбира се, ще бъдат нужни да се запазят някои от правилата по отношение на е, изключително важни аспекти развитие на селски райони и ако агроекологични мерки при области, например, е, с е, конкретни проблеми. И сега две области. Постигането на резултатите, контрол на ниво, общностни правила – много важно е на ниво ползвател да се има предвид какви са нормите, които в момента не са съвсем прости, но в крайна сметка трябва да се направи оценка на национално ниво и регионално, но комисията също ще насочи вниманието си именно към одит на изпълнението с акцент върху ефективност и резултатност като все още гарантира спазването на опростената правна уредба, спазвайки екс-анде условията. Когато се подготви повече акцент върху резултата и по-малко върху съответствието, ще бъде основно за следващия период. Ако се справим добре, тогава наистина това ще усъвършенства цялата работа, както за ползвателите, така и за разплащателните агенции. Ще има сериозен акцент, насочен към изпълнението и нивото на достоверност при външния контрол при управлението на бюджета. Това също ще очертае размаха, до който ще се е, повиши и доверието в държавите членки. Благодаря много. Благодаря ви. Сега министър господин Шмидт от е, Саксония, министър на земеделието. Радвам се, че сте тук. Бих искала е, да ви призова да говорите по темата доверието е, е добре, но контрола е още по-добре. Е, комисията вие съобщихте за грешка 3,6%, е, всъщност съответната комисия завиши на 4,4%. Въпросът ми е до каква степен са надежни данните, които държавите членки предават в Брюксел този въпрос от решаващо значение, когато е, става дума да се е, доверим на тези данни. Е, Радваме се, е, че сте тук, е, господин министр. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, е уважаеми депутати от е, е, парламентите на държавите членки, дами и господа, благодаря и от мен за възможността да ви, да споделя с вас на идеите си за финансиране на замеделието след, в следващия период. ние избрахме малко по-различен подход е, към е, е, този въпрос. Е, ако позволите съвсем накратко, ще ви запозная с Аксония. Ние сме една от девете е, провинции в Германия и както се каза, ние се ползвахме до голяма степен през последните 25 години от е, европейските фондове. Без е, тази подкрепа нямаше да можем да постигнем развитието от последните десетилетия. Това показва колко важна е Европа за нас, ние го знаем колко важна е Европа за това да се развиват по-силно регионите. Е, които малко по-късно са се присъединили към е, Европейския съюз. Е, това беше всъщност и нашата, нашия подход към въпроса. Когато става дума за реформа, е, се е, питаме защо толкова трудно се правят реформи. Мисля, че едното, е, едната причина е, е тази, че в една система е, обикновено е, има различни елементи. Е, понякога ние се съобразяваме с един или друг, но е трудно да се стиковат всички. Това прави много сложна картина, тъй защо в нашия подход ние избрахме един такъв цялостен подход. Опитахме се да обхванем нещата, да не се задълбочаваме в отделните подробности. Разбира се, е, това доведе до, е, до вътрешни дискусии, до това в каква посока да следваме, до каква степен е, е бюджета за селско стопанство е, може да се ползва и в какви е, насоки да се, е, как да се разпредели. Ние говорим само за административното управление, независимо от това колко се заделят за опазване на природата или други е, е, цели това някак си ни помага да намерим е, по-голяма, да достигнем до по-голяма, е, по, така, по-голяма степен на приемане на, на е, е, бюджета. Разбира се, е, кратко казано, имаме нужда от рамки, е, рамка, която е приложима от държавите членки непосредствено, която е и удържима. Е, е, също така много важно е измамите да бъдат санкционирани, да бъдат наказвани. Това е, но трябва много ясно да разграничаваме процедурни, процесуални грешки и умишлена, преднамерена измама, финансова измама. В Това е ясно за всички нас. Е, сега е, опитахме се да, е, така, да се изясним в каква рамка можем да се движим в тази джунгла от правила. Един регламент от 80 страници, например, и една програма от 80 страници петата програма, всъщност сегашната програма обхваща 5000 страници над 2000 страници текст е, е, е, се отнася само до, до е, бюджета, което означава, че при такава една структура грешките са предпрограмирани, те са е, априори е, предвидени в е, е, проекта бюджета, ясно от самото начало до каква степен е изпълним или не. Ето защо се радвам, че преждеговорившия наистина говори за тази ориентирана към под, по, по определени цели подкрепа. за мен не е важно дали е, даден е, артикул е 2 см по-голям е, или по-малък. Е, това не би трябвало да се санкционира. Е, системите за контрол е, вече за тях стана дума. Ние междувременно е, в е, нашите институции сме ввели една система на контрол, е, при която сме заложили много ясни правила, кой за какво отговаря, кой за кои проверки отговаря. Е, административната работа е огромна. Е, наистина, за следващия финансов период е, мисля, че в например, в една от германските провинции 100 евро са инвестирани, за да за изразходването на, на 300 евро, което е неприемливо, а, или 900 евро, за да се открие дадена грешка, това не са а, разумно похарчени пари. И а, една а, грешка, която води до 3, а, е, 1500 е, евро, която струва, е, откриването, която струва 3500 евро, мисля, че е, наистина това не е оправдано. Важно е, е да, не, да, да не бъде самоцел разкриването на тези грешки, важно е, е резултата е, от тяхното коригиране, а не самото им разкриване най-важното е, за постигане дадена цел е, трябва да се формулира, а не е, това, което е най-опростено и което със сигурност ще бъде постигнато. Избрахме подход, при който в, в сегашната система видяхме, е, че се стигна до драстично е, съкрещаване на е, бихме искали да постигнем едно значително упростяване, тъй като е много сложно да се администрират тези е, средства. Би трябвало да отговарят по-малко организации, по-малко правила. Е, искаме на насока, а не е, задължения от ваша страна и идеи за това как да управляваме системата, а не да бъдат правно задължителни тези норми. Сега за доверието, разбира се, че е нужно доверие в една система на контроли е, и проверки. Е, трябва да е ясно какво ще се аудитира, какво ще се сертифицира, е, да се установят, установят съответните грешки и това трябва да доведе до допълнителни проверки и в крайна сметка до санкции. И по това, в това отношение сме на едно мнение Саксония е, всъщност има 2,7% е, е съобщил 2,7% е, грешки, а комисията установила 4,4%, както казахте вие. Това не е измама, това са процесуални грешки и в крайна сметка целта е постигната. Трябва да се, трябва да се прави разлика между това. Е, една. Е, значи, е, при, при е, неспазване на изискванията е, трябва да има ясни санкции, но е, казах е, дали става дума за е, административни нередности поради сложността на всички норми, е, това не би трябвало да води до санкции и една рационализация на работата това отношение е ще е много полезна. За нас е важно да постигнем това преди следващия е, финанс, е, финансов период. Разбира се, е необходимо и е, парламентарен контрол, за да се е, възстанови доверието. Ето защо трябва да имаме структури, които са ориентирани към резултата, а не да се фокусираме върху процедурата. Свързахме се с редица държави членки, ще сега да обсъдим това и в крайна сметка регионите е, смятат, е, за които е, това финансиране е най-важно, всъщност най-трудно е, го прилагат. Трябва ни наистина радикална е, промяна в това отношение. Благодаря ви сърдечно, че ни поканихте. Благодарим ви за вашите новаторски предложения, които ще обсъдим тук. Е, разбира се, сега Е, един от ключовите ни оратори е, се е, извинява, че не може да присъства. Сега обаче имаме три заявки за изказване. Господин Переро от Португалия има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Mm с голямо удоволствие ще ви представя гледната точка на делегацията от португалския парламент по тези въпроси. Ние сме за възможно най-добра комуникация между Европейския парламент и националните парламенти. Знаете, че Португалия е сред държавите членки, които се ползват с най-малко преки ползи от ОСП по първия стълб. Да, разбира се, всичко зависи от използваната методология, но от финансова гледна точка а, нашите земеделски производители са ползвали различни помощи в многобройни сектори. Имаме усещането, че обема на паричните потоци ни позволи да изградим една устойч... едно устойчиво земеделие, и това не би било възможно без помощта на Европейския съюз. Но има и проблеми. Един от тях е свързан с комуникацията между държавите членки и комисията. Липсва гъвкавост. Например, през 2008 година държавите членки а, трябваше да спазват а, съответни е, правила. А, смятаме, че трябва по-добре да се разпределят задачите, да се видят а, какви, а, каква е необходимостта от финансиране и също така системите на аудитиране трябва да разполагаме с насоки от комисията. През 2015 година португалското правителство от правителството се поиска възстановяване на суми за помощи предоставени между 2009 и 2014 година въпреки а, това така или иначе а, би следвало да има по-добро сътрудничество, а, по екологизирането, също не всичко може да бъде приложено конкретно на място в земеделските стопанства. Така че комисията би трябвало да прояви гъвкавост. Ако а, сме прекалено твърди и по отношение на прилагането на изискванията, а, тяхното прилагане на практика би било много трудно. Също така правилата, свързани с традиционното занаечийство, би следвало също да вземат предвид реалностите за съответния марш гъвкавост. Някои от традиционните хранително-вкусови отрасли срещнаха сериозни затруднения. Има уникални продукти в е, Португалия и подкрепата за това производство над 200 продукта са с защитен происход. така е. Иначе смятаме, че за тези продукти трябва да се прилагат по-гъвкави правила, така че да се постигне положителен резултат. Ние също така смятаме, че трябва по-добре да, бъде, да бъдат насочени средствата, да се отчитат спецификите в отделните държави членки. Благодаря ви. Благодаря много. Така, за е, Португалия имаме следните данни в е, е, развитие на селските райони 3,3%. Е Тоест, е, това са пари, които е, неоправдано са, е, са разходвани. 2013 при преките плащания само 0,8%, а комисията 4,7% при преки плащания е коригирала. Тук нещата излежат само 0,6% е, разлика. Ако говорим за упростяване, трябва да говорим и за досегашните е, е, резултати, сега съзнавам, че трябва по-малко контрол, но би трябвало да е достатъчно, тези проекти са достатъчно надежни, за да можем да се опрем на тях. Сега бих искал да дам думата на колегата от Гърция, да му кажа, че ние много се е, така е, работихме по, по е, гръцката положението с Гърция, за преките плащания, с развитие на селските райони, отново грешката е 0,5. Е, комисията коригира доста нагоре тази цифра, но важно е да знаем е, за какво говорят едните и другите, за какво става дума, за да не, за да не е, се получават недоразумения. Имате думата, господин колега от Гърция. Благодаря, госпожо председател. Няма да навлизам в подробности. Но а, понякога мненията се разминават е, между това, което казват националните служби и е, Брюксел. В началото вие също посочихте това. Управлението всъщност дава отражение върху процента грешки който а, е един и същи за тези отрасли, при които а, управлението е споделено. А, същото се отнася обаче и за разходите, които управлява комисията. Други колеги също посочиха това. А, трябва а, да се опрости а, бюрократичната машина. И по този начин ще можем да определим едни институционални рамки, е, които е, ще доведат до свиване на процента грешки. С оглед на темата на нашата дискусия, нека да посоча, че споделеното управление между държави членки и е, службите в Брюксел – представлява система, която гарантира по-добро участие, по-добра добавена европейска стойност, но всичко това се нуждае от по-гъвкава организация от опростяване. Госпожо председател, драги колеги, искам да подчертая още нещо – тъй като стана дума тук за общата селско-стопанска политика, искам да посоча следното. Ако вникнем в историята, в развитието на ОСП, ще установим, че това развитие е положително, но не можем да пренебрегнем и факта, че големите държави се ползват от предимствата на ОСП в по-голяма степен от малките. Комисията като че ли не е разбрала, че се отглеждат традиционни култури на малки площи и че тези култури трябва да бъдат запазени. имаше временни преходни а, помощи. Тази система беше въведена в началото, не можа да се запази, но това доведе до отпадането на някои от традиционните култури. В Гърция, например, в животновътството и в земеделието Имахме такива специфични сектори и в момента селското стопанство не е така развито, както беше в началото, въпреки благоприятния климат в Гърция и се стига до там да се внасят зеленчуци от други държави, които не разполагат с толкова добри климатични условия. των κρατών αυτών, ο οποίος είναι... είναι... Малките държави биха могли да бъдат приявнени към а, региони, те, но така или иначе трябва да се направи ясно разграничение, а, защото един регион в богата държава е нещо доста по-различно от регион в по-бедна и засегната от кризата държава. С други думи, Нашата комисия а, трябва да се върне към а, члена за конвергенцията, а, защото сега има много дерогации от този текст. Да речем, в Германия има голям а, излишък а, БВП, нещо, което не е разрешено от договора и Германия би следвало да бъде санкционирана за това. Това също са аспекти, които следва да бъдат обсъдени. Благодаря ви много. А сега господин Мартини, Мартини от Италианския сенат. Що се отнася до развитието на селските райони, резултатите са различни. В Италия нещата се подобриха. Корекция от 5,12 процента за преките плащания. Стойностите са значителни разплащателната служба е над 2%. А, нещата бяха подобрени, но а, още могат да бъдат подобрени. Господин Мартин има думата. Благодаря, госпожо председател. Няма да се изказвам по числата, нито по политиките, които бяха споменати. Искам да подчертая, че Италианския сенат е за засилено сътрудничество с комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент с система за постоянно докладване е, което ще позволи да се напредне да, значително. Е, ние постигнахме значителен напредък през последните години. През 2009 година беше е, проведено проучване за разходването на общностните фондове и изготвихме препоръки за регионите и за правителството в резултат на това проучване което показа различните слаби места. Самата вие подчертахте, че са постигнати подобрения в общ план. Опираме се на принципа а, освояването на фондовете от 99 до 120%. Правителството взе мерки, а, като създаде за управление и а, много от регионите се мобилизираха, включиха се в тази дискусия и а, ние ги насърчаваме а, да запаза този европейски поглед върху нещата. Аз съм бил областен управител на Тоскана. Спомням си една дискусия в Комитета на регионите, където се посочи, че проблемът не е в регионализацията на Европа, а по-скоро в на това, че регионите трябва да бъдат европеизирани. В заключение искам да кажа, че Сенатът на 22 е, ноември ще представи ще бъде представен доклада, годишния доклад на Европейската сметна палата. Разбира се, че ние се надяваме да постигнем повече да установим съответствие между данните предоставени от европейския, от италианския Сенат и и Сметната палата. Да видим също така кои са добрите практики при използването на европейските фондове, така че това да бъде в полза на всички. Нашата цел, разбира се, е да се използват всички средства, така че те да не бъдат загубени. И в смятаме, че трябва да се създадат различни форми за парламентарно сътрудничество и с Комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви много. Да, тези теми не са особено е, така обичани в държавите членки. Държавите членки са на различни степени в изпълнение на селскованската политика, различни са от е, изходите позиции на всички. Има държави с повече проблеми, други с по-малко. Бихме искали националните парламенти, преди всичко е, тези е, страни, които имат повече проблеми, те да се занимават по-интензивно с тези теми. Затова наистина е, и Италия е, е принадлежи към тези страни, които имат повече проблеми. Испания също, е, Полша също, във връзка с структурните фондове и масата пари, които са изразходвани там. Опитваме се да постигнем добри резултати в Гърция. Вчера имаше конкретна точка за Гърция, за е, проектите по структурния фонд е, и докладвахме за резултатите от една мисия там. Е, по аграрните селскопанските фондове ще дам отново думата на господин Ногеле. Ногеле. Там имаме 100% проверка на хартия, но е, процент, проверките на място свежат до 5% или по-малко и разбира се, те са много по-обхватни тези проверки, но нашата работа тук е да оправдаем тези разходи пред нашите денакоплаци. Така че трябва тук сме изправени пред един системен проблем, той ни занимава сериозно и констатираме, че сегашната система мисля, че аз не е, най-малко бюрократичен. Аз от 30 години съм депутат и занимавам с тази тема и не знам по-добра форма. Намираме се в много трудно положение в момента, защото е, ние виждаме проблемите в държавите членки, но нямаме решение. Затова очаквам господин Мъгеле да каже къде се крие решението. Имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Нищо по-лесно от това. Ще започна с последната ви е, бележка, тъй като тя хвърля светлина върху функционирането на системите за проверка, е, които използваме в момента. Казахте 100% административен контрол и само 5% проверки на място. Разбира се, не можем да си, нямаше да си е, позволим, да можем да си позволим 5% на място, ако нямахме 100% административен контрол. Е, тези проверки са изключително е, задълбочени и е, особено когато става дума за е, разходите свързани с площ е, това е, е много мощно средство, ако държавите всеки го прилагат както трябва. И тук се връща на някои от нещата, които казах вече. Мисля, че в това отношение много сме напреднали португалския представител на господин Перера, той спомена финансови корекции, финансовите корекции 2008 и следващите години. Те всички бяха свързани с проблеми с мерки за площ, защото тази система за идентифициране на целите тогава не съществуваше и аз наистина поздравявам разплащателната агенция на, на Португалия за това, което е свършила. Много тежък е процедурата сложна, но сме напреднали. Също мога да кажа и за Гърция. Там работим вече от много години с гръцките колеги и смятам, че сме стигнали до е, момент, в който можем да кажем, че системата функционира пълноценно е, само бих е, приканил гръцкия, е, бих поканил е, гръцкия парламент да, да следи е, дали системата се е, актуализира и се поддържа това ниво на изпълнение. Така че моите е, хубави думи сега да не са е, еднократни, да мога да кажа, повторя също след година, две и така нататък. Е, разбира се, е, има напредък, както казах. Когато сметата палата констатира 2,9% грешки и първия стълб 2,2%, две нещата не са толкова лоши. Е, освен това положението не е, е, е насякъде едно и също. Е, много работа, разбира се, в някои държави е нужна, докато в много други случаи нещата е, вървят гладко. Това се дължи предимно на факта, че системите и по-конкретно е, АЯК се поддържа добра форма и функционира както трябва. Няколко бележки е, по повод е, казаното от е, министър Шмидт. Не, други също е, така последваха, не, взеха повод от него и е, казаха да се прави разна разлика, между, е, ясна, да се разграничава измама и формалностите. Аз, който отговарям за изготвянето на доклада за освобождаване е, за моя комисар, е, наистина. Е, знае, че има правни норми, които не разграничават тези две е, е, законното и нередностите. Имаме транзакции, които водят до не е, е, е оправдани, правно неоправдани е, плащания. Разбира се, ако има измама, прокуратурата взема мерки срещу измамника, но тъй като това се финансира от европейския бюджет, заключението е, че има ясни правила. Европейския бюджет не трябва да финансира тези разходи, да ако това трябва да се провери, е сигурно трябва да се променят тези неща в правните норми и ние искаме е, такава промяна, защото е, измамата, финансовата измама. Тук е, аз се позвавам на казаното от президента Калдера, когато представи годишния доклад. Измамата не е основният ни проблем днес. Основният ни проблем е, че системите за контрол не функционират е, както трябва, достъпни в е, не за, недостъпни, не, недопустими е, разходи и така нататък се е, отчитат е, и е, трябва да направим така, това да не се повтаря. И мисля, че това е най-трудното в тази дискусия. Приемам също, че правната рамка трябва да се упрости максимално, е, за да е, е, допуска и финансови корекции. Ясно е, че финансови корекции не, не са нещо хубаво, тъй като парите трябва да се намерят в бюджета, но трябва да е, пресилваме, да преувеличаваме проблема. Финансовите корекции, моят генерален директор е, прави е, тази сметка всяка година и това са над 2% над е, е, целите, общите разходи за ОСП, което е относително скромна е, цифра. Разбира се, положението в е, е, е, разплащателите агенции не е еднакво насякъде, ясно е. При някои става с по-малко корекции, при други с повече. Аз няма да назовавам конкретно държава членка, няма да соча с пръст нито за добро, нито за лошо но е, имам впечатление от миналото, че когато финансовите корекции са е, относително малки, е, протестът е най-слаб. И факта, е, че обикновено нещата работят добре, водят до извода понякога, че по принцип грешки не могат да се допуснат е, и финансови. Ето защо финансовата корекция е такъв проблем. Но управлението на крупни бюджети понякога води до проблеми, до грешки, което води и до финансови корекции. Споменасаха се тук насоки. Наистина твърде много се каза, че има такива. Тези насоки обикновено се е, е, формулират от комисията по молба на държавите членки, защото е, според тях правната рамка е, оставя, в нея има празноти, е, те трябва да се запълнят и за да се избегнат финансовите корекции на по-късен етап, държавите членки и слушателните агенции искат да знаят какво мисли комисията за някои разпоредби, които може би са така неточно формулирани и малко неясно формулирани. Та, та се получава един омагиосен кръг. От една страна ни се иска, от нас се иска да даваме насоки, докато сега като дадем насоки и те не се спазват, някой каза, е, това са само насоки, не, ние не ги е, четем въобще и не ги изпълняваме, е, което води до финансови корекции. Трудна дилема е наистина. Аз не виждам е, просто решение, е, освен това, което споменах в презентацията си. И мисля, че едно от е, отговора, един от отговорите е упростяване. Важно е и за рамката за изпълнение – но и за същностните правила, които прилагаме. Защото ако успеем да, да, да опростим нещата и одитите ще са по, по прости и не толкова а, натоварващи. Господин Переро спомена грининг, екологосъобразното земеползване, което е твърде теоретично. Е, мисля, че само е, веднъж е, или втори път през 16 година прилагаме това. Моя комисар предложи редица упростяване при така нареченото озеленяване. То ще подлежи на, на много така задълбочен контрол, ще се гледа под лупа от в общественото пространство. Във всичко това трябва да <sighs> видим и да помислим дали системата, каквато е в момента, трябва да се промени из основи. Разбирам, че трябва да сме и гъвкави, но ще помоля всеки, който е, е, иска това, да каже ясно какво точно разбира под това понятие. Господин е, Перера е, каза защитени е, обозначения за происход и географски е, наименования, това не е достатъчно гъвкаво. Ако това не е гъвкаво, Португалия успя да прокара 200 такива значи не е чак толкова трудно. В крайна сметка можем да, трябва да приемем, че това са права на интелектуална собственост, които трябва да бъдат поставени в една е, ясна и е, понякога малко така е, по-негъвкава рамка, твърда рамка, за да се избегне злоупотреба с тях от тези, които не се съобразяват с условията, които са означени в спецификациите на, на продукта. И последен коментар по въпроса за упростяването. Мисляйки по въпроса, аз стигам до извода, че голямата промяна в ОСП, която всъщност предизвика всички тези оплаквания от усложнение, е, започна през 1992, е когато Европейския съюз реши да мине от пазарна политика към политика на подпомагане на дохода. Е, и тогава допълнителни изменения напълно така изпълниха тази система на подпомагане за дохода. Преди 1992 фермерите не участваха, те носеха, донасяха продукта си до склада за интервенция е, и е, след това вече той се субсидираше от Европейския съюз, но от 1992 е, нататък фермерите се превърнаха в неразделен елемент, част от цялата система. Това на практика означава, че сега имаме плащания за към 8 милиона фермери по първия стълб и 2,5 милиона по втория стълб, което означава, че 5% проверки на място водят до близо 1 милион контроли на място в Европейския съюз всяка година. И като е, осмислим тези цифри, виждаме е, как ще се върви от тук нататък. И това е което вие споменахте, господин Шмидт, пък и аз ще трябва да е, опитваме се е, да, да се отдалечим от един много сложен е, набор от условия за допустимост и да, да преследваме резултати, политически цели, цели, конкретни резултати. Аз е, лично не съм песимист е, че, по отношение на това, че това ще проработи, но много важно е да формираме системата така, че да не стигнем до същите проблеми, които имаме сега с, е, с съответствието е, в рамката на, на е, резултатите. Ние поставяме е, резултати, толкова сложни и далечи резултати, че те могат да бъдат постигнати само чрез много сложна рамка. Сега не е момента да навлизам в подробности, но това трябва да имаме предвид, когато говорим за това, защото сега това е като магическа дума е, е, според резултати, според, е, според изпълнението. И ето защо аз казах, че може би трябва да решаваме този въпрос на нивото бенефициент. Защото, уверявам ви, живота на окончателните бенефициенти ще се стане доста сложен ако следваме същия път, както е, съответствие с резултатите, ще стигнем до същите проблеми в бъдеще. Проблеми, които имаме и сега. Благодаря. Благодаря. Разбира се, това е, е мечта вече, която на практика не функционира. Някой произвежда нещо, отнася го някъде и някой му плаща за произведенето. Това просто не става. Благодаря. Е, бих искал да дам отново думата на господин Лазаро от Сметната палата да каже какво се прави в е, е, областта на селското стопанство, защото тук малко си играем с, на черен петър. Единия прехвърля черния петър на, на Сметната палата, друг на комисията. Каква дискусия се води в Сметната палата за тези магически 2%? и е, кое, на което се гледа като на най-обща пречка за, за, по пътя на упростяването. Е, трябва ли да променим, е, да променим изцяло системата или нещата могат да останат в, в вида, в който са сега? Благодаря ви за отговора. Thank you, Madam Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Наистина, както посочиха и от комисията, има подобрение в първи стълб селско стопанство в процента грешки. Все още има какво да се желае. Ние отбелязваме, че приносът към общия процент грешка, що се отнася до некоректни декларации по площ от стопаните остава повече или по-малко същия. Сравнявам 2014 и 2015. Освен това отбелязваме, че има подобрение в системата по-голямо наблюдение се а, извършва от страна на органите в държавите членки и има възможност наистина да се намали и още повече процента грешка в, пряк, в преките помощи. Сега, как точно планираме да продължим от тук нататък? в Сметната палата. Както вече казах, ние отстояваме подхода на единния одит и е, обсъждаме начин по който да насърчим органите в държавите членки и Европейската комисия да извършват по-надежни, по тачни е, замервания, така че да използваме по-надежни данни в хода на надзора и контрола и да изразяваме съответно становището си на тази основа. Това е дългосрочна цел, разбира се. Надяваме се чрез нашата одитна работа, че ще успеем да насърчим както Европейската комисия, така и държавите членки да изпълнят тези по-надежни резултати. Благодаря ви. Благодаря, господин министр е, Шмидт. Вашите графики тук е, е, са много красноречиви е, наистина, ако някой от тези е, графи отпаднат, е, няма да е особено добре, но понякога трябва човек и да е, прави жертви. Е, сега, това, което малко ме смущава при тези предложения е, че тези, които ще се възползват, ще възползват тези, които до сега имат не толкова, дават не толкова добри резултати. Как да направим така, че да накоплатеца да успокоим данекоплатеца, че е, неговите пари са е, използвани е, най-разумно възможно. Е, сега, да, в, дадах, например, с е, Баден-Вюртенберг, е, питаме се какво означава, как, колко струва е, тази, е, тази промяна или друга. Е, как да стане така, че да, да, да не отблъскваме е, хората. Е, без, е, как да го направим, без е, да изграждаме една система, която е, постига ефекта, който описа господин Мъгеле. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Може би съвсем накратко ще отговоря. Аз е, много благодаря на професор Мъгеле за този е, обмен на мисли. Ние сме се виждали често с него и е, сме обсъждали тези проблеми, но сега наистина много по-конкретно е, ги разглеждаме в контекста на констатациите на Сметната палата. Имаме е, голямо предизвикателство. Е, би трябвало да подчертая, че имаме една Европа, която е Европа от да, да, да работим така, че да не се каже, че е, ето да се стовари вината на, на, на е, Брюксел е, с тековата бюрокрация, да сме наясно, че е, държавите, членки, регионите за много неща отговарят е, и е, да търсим там причините за много от явленията, които обикновено, за които обикновено обвиняваме Брюксел. Ще дам пример вие е, във връзка с това, което казахте току-що. В е, Германия тежките, е, тежкотоварите автомобили минават през съответна сертификация, тюф и така нататък. Е, това се прави на определено място и е, това място се следи дали редовно, е, това сертифицирано място е, се е, следи дали е, наистина се спазват съответните е, изисквания по сертификата. И е, в този смисъл Европа, държавите членки е, или регионите трябва да е, наблюдават и сертифицират обикновените места за, за плащане и е, една система добро-лошо обикновено функционира, когато има необходимото доверие. Но трябва да видим до каква степен тези контролни механизми функционират или не. Ако там, където не функционират, е, да се, е, да, да, да се наложи съответната санкция, но тази система на, на, на ясно разпределение на отговорностите за контрола и проверките, в това отношение е, сме постигнали доста напредък. Разбира се, елемента доверие трябва да е, фигурира във всички случаи, но е, това трябва да се е, задълбочи при проверките в е, е отделните региони. Е, Както казах, е, нещо, което е много важно за мен, е, за мен е важно да решим дали е, прилагане на административните опростяване на административните процедури, дали това е единствената така, дали върху това да фокусираме цялото се внимание при, в финансовите периоди, когато става дума за 60% е, за развитие или е, за инвестиции, е, трябва наистина да, да постигнем, да стигнем консенсус, затова ще поставим ударение върху едното или другото, или пък паралелно, но няма да обвързваме едното с другото. За мен е, е важно е, това, е, защото начина по който в момента Европа, отделните държави членки гледат критично към Европа, това ме притеснява. Трябва да е, убедим, е, да сме убедени, че е, никога не сме имали по така остра нужда от Европа, отколкото в този момент сега. И е, това трябва да е водещия ни, е, така, водещата ни мисъл. Благодаря ви е, за това, че е, въведахте, споменахте една стара е, познайница в нашата работа, бонус-малус принципа и това, че държавите членки трябва да поемат своите отговорности, а не да прехвърлят всичко на плещите на, на Брюксел. И разбира се, когато мисля, че е добре, че в крайна сметка е, е, решаваме проблемите там, е, където са, а не да прехвърляме е, вината. Е, благодаря е, много. Сега е, смятам, е, че е време да минем на втората е, част. Е, е звучи по-добре на английски. Use it or lose it. Използвай или възползвай се от дадени средства или ги губиш. Сега отново давам думата на Сметната палата. Thank you, uh, Благодаря, госпожо председател. Наистина каква тема? Когато се изразходват средствата 2007-2013 година, средствата, фокуса беше върху освояването и точно този принцип използваш или губиш, отколкото доброто изпълнение или постижение. Така че първо вниманието е било върху изразходване на европейските средства, на второ място спазване на правилата и чак тогава до ограничена степен постигане на а, някакъв резултат и въздействие. Това е фундаментална грешка в създаването на европейския бюджет. Това беше нашето заключение в одита, съвсем накратко казано, 2013 година. Комисията, е, Георгиева заместник-председател, особено започнаха кампания, за да се промене тези нагласи относно начина по който се подготвя и изпълнява европейския бюджет, да се насочи вниманието към резултатите. Ние насърчаваме това. Използването на съответно средствата е много важен двигател за финансово управление. 2015 година в нашия доклад е, по отношение регионално развитие и политика се подчертаха е, значимостта е, на по-доброто изпълнение. Имаше специална група 2014 година създадена е, е, в държави, където имат значително по-малък от средното е, освояване на средствата. Различно е положението сред 28-те държави членки. В някои държави членки сумите са ограничени, що се отнася до сравнението с публичните средства. В някои други държави остават средства, които са компонент от публичните средства. В този доклад ние казахме препоръката, че комисията трябва да преразгледа разгледа капацитета и ограниченията на някои държави членки в областта на финансирането, за да може ефективно да се изразходват средствата. Използването и натиска за е, използването на наличните средства са изключително важен компонент от е, избирането на проектите. Тази тенденция очертаваме в нашия анализ и специалния доклад 2014. Специалният доклад при финансиране на бизнес инкубаторите от регионалния фонд за развитие ние установихме слаби критерии за подбор, липса на цели за развитие за дружествата. И всичко това има отрицателно въздействие върху е, ефективността на бизнес-инкубаторите и а, е, оказа въздействие върху цялостната система и ефективност. Процедурата за подбор за съфинансиране не бе разгледана адекватно е, да, заключи включи някои елементи, които са изключително важни за тази дейност, например квалификация на състава, релевантност на услугите, устойчивост. In a special report on the European Fishery Funds Специалният доклад, е, що се отнася до аквакултурите, ние стигнахме до е, заключението, че проектите са лошо подбирани много често. Например, някои от тях се попълват, когато решение за планиране се взима в една държава, проектите са финансиране на принципа, който пръв заявил, той получил средства. Така че, независимо от качеството, проектите, които по-късно са представени в програмния период, са а, изключени изключени, просто защото е, не е имало повече бюджетни средства. И така, при лош подбор на проекти, това е, е, се стига до резултати, които са неприемливи. Ние сме отразили в нашия съответно доклад по инфраструктурата. Половината, например, от е, проектите са такива и една трета от проучените не са рентабилни, така се оказа, и съществува сериозен риск да нямат, а, а, да се провалят, ако нямат а, публична подкрепа. Като цяло, Заключанието ни е, че инвестициите представляват наистина недостатъчна рентабилност и не водят до добавена полза. 2016 специалния доклад имаме същите сходни констатации, така че е необходимо е, държавите членки и комисията да преразгледат своите стратегии, защото ние не получихме необходима информация, за да се извършва съответно планиране. Всичко това води е, до е, влушаване на инфраструктурата и неустойчиви проекти. Около 400 милиона евро на практика инвестирани по този начин установихме и а, е, много често липсват конкретни анализи, които означават, че ще бъдат нужни допълнителни публични средства, за да може първоначалните инвестиции да се окажат успешни. И това е изключително важно, що се отнася до а, е, акцента върху изразходването на средства и а, е, има действително натиск относно а, финансирането на тези проекти. Така че е необходимо наистина да, да се обърне внимание на селектирането на проектите, за да има добавена полза за живота на гражданите. Резултатите трябва да бъдат преразгледани. Комисията трябва да предложи на законодателя една държава членка да бъде включена в партньорски споразумения възоснова на а, квалифицирани а, резултати на основа качество и количество със съответни показатели, споделени от различните фондове, за да може да се наблюдава напредъка а, на национално, местно и общностно ниво. И в рамките на всички тези аспекти наистина трябва да се обърне максимално внимание на тези показатели показатели за обща резултатност. Европейските средства не са безплатни, ако мога така да кажа. Необходимо е да се обърне внимание на финансирането на проектите, включително и допълнителни финанси, националните и регионални правителства и парламенти съответно е необходимо да направят оценка на допълнителното разходване от съответните си бюджети. И когато става въпрос за изпълнение, нека да подчертая, двама са нужни, за да може наистина танцът танго да се осъществи. Комисията е един от тях. Благодаря. Сега Николас Мартин, генерален директор на регионалното равнище Добре дошъл. Заповядайте. Благодаря. To, to participate in this important meeting. Благодаря. Е, за мен е голямо удоволствие да участвам в това заседание. Много важна е темата. Наистина много провокативно е заглавието на тази сесия, която обсъждаме сега, защото ни кара да се замислим какво трябва да направим, когато става въпрос за гарантиране на най-доброто използване и изразходване на европейския бюджет. И по този начин наистина си правим анализ на онова, което сме извършвали в периода 2014 и предстои до 2020 година, съответно законодателните органи, съвета, парламента е, за 2014-2020 година са заложили радикално нова рамка за европейския е, фонд структурен и инвестиционен, което ще дава възможност да се обърне внимание именно на изпълнението. Това е нещо много важно. Желанието именно да се отклоним от освояване и спазване и да се насочим към резултатите. Но нека да сложим всичко това в един контекст. Трябва да се изразходват средствата, за да могат да се постигнат резултатите. Тук не става въпрос за альтернатива. Опитът ни сочи, че ако нямате инициатива, стимул за да изразходвате средствата на време, съществува риск за просрочка, забавяне. И трябва да си спомним, че системите на N плюс 2, N плюс 3 някак си дойде от една история, основана на големи увеличения при неизползвани ангажирани средства – така че трябва да има механизми, които да бъдат двигатели при а, изразходването на средствата в държавите членки, тяхното освояване. Ние не считаме, че тук ние се отстраняваме или отклоняваме от тези стимули. По-скоро ние стъпваме на тях, за да гарантираме първо, че на време се изразходват средствата и освоява. Трябва да имаме нужните гаранции, обаче, че те се изразходват разумно. И по контекста може да кажа следното. 2007-13 година новите механизми, които съществуваха, но въпреки това, ние не пренебрегвахме проблема във връзка с изпълнението и не се направи оценка от държавите членки, например, че всъщност сме извършили доста подробно експост оценка, за да видим какво сме постигнали със съответните средства и така на следващия екран можем да погледнем, че има два елемента. Нещо много важно, що се отнася до макроекономическия модел, какво се случва с финансирането. Това посочи, че може да проследим онова, което се случва по отношение на изразходването на едно евро, например, периода 2700-2013, 2,5 пъти е, е, повече е, средства всъщност се ангажират по този начин. Тоест от едно евро получаваме 2,84. Това е много важно за тематичните области и тук на екрана виждаме различни примери. Не можем да обсъдим всичко, но тук са включени оценките на значителен брой новосъздадени работни места, например километри, магистрали, различни връзки са осъществени инфраструктурни, включително отпадни води и прочее. Така че имаме сериозни постижения. Ние анализирахме случилото се и виждаме сериозни постижения по отношение на изразходваните средства. Но сега да видим 2014-2020 периода. Защото това е предизвикателството да видим какво се постига точно тук сега. И така, виждаме четири нови елемента които създават новия механизъм, за да можем да стигнем до резултатността. Е, първо по отношение ориентация към резултата. А тук има редица разпоредби в регламентите, които тласкат държавите членки към гарантиране дали те определят и какво определят, как взимат решенията си, за да програмират средствата и е, това се извършва, разбира се, при преговори с комисията, както знаем, за да се уточнят какви резултати трябва да се постигнат при изразходване на средствата. И тук малко по-подробно ще се спра след малко. По-нататъка, за всяка една програма съществува и една рамка за изпълнението, за да има механизъм да се изп... Е, оцени е, напредъка със съответните показатели които са съотносими към рамката, съответно и таблицата, и има последици от тях що се отнася до непостигнатото и в хода на преразглеждането на прегромния период през 2019 година ще бъдат важни. Сега това са оперативни програми, те на такова ниво се извършва, не на партньорско споразумение и трябва да се извърши на програмно ниво оперативно, защото там се взимат решенията. Именно на това ниво могат да се уточнат конкретните цели, които трябва да се бъдат заложени, за да може реалистични показатели да бъдат избрани към тях и съответно има по-сериозни, и по-категорични цели за оценка за държавите членки, за да могат да разполагат те наистина с доказателство, че са взети правилните решения в самото решение, в самото начало и по-нататък има редица условия, предварителни условия, които да са заложени, така че наистина да има ясна рамка за изразходване на средствата от една страна, правните регламенти и норми, директивите да са транспонирани, но е не нещо много по-важно е да има стратегиите за тях. Например, в образованието, ако ще се влагат средства, тогава трябва да има такава стратегия. По-нататъка, по същия начин, при иновациите и развойната дайност трябва да има интелигентна подход. Така че всичко да се прави по приоритети, а не да се взима по-отделно всяка една стъпка решение. И тази стратегия ще може да посочи, че наистина има политическа линия и подходящ процес за подбор. И по-нататък, по-подробно ще се спра относно сърце сърцевината на този елемент тук, а именно рамка за взимане на решение, когато а, всъщност се извършва програмирането, за да можем да стигнем до резултати. Това е отправната точка за взимане на решения, как точно да фиксираме използването на средствата. Държавите членки трябва да определят конкретните си цели, резултатите, показателите за резултатите, които ще учетат ефективността и след това какви операции ще бъдат финансирани, за да се постигне всичко това. И ето един простичък начин да обясним целият този процес. Държавите членки трябва да си зададат три въпроса. И това проверява комисията. Какво да се промени чрез инвестицията как ще се измери тази промяна и какви действия ще допринесат към промяната. Това са наистина ни прости начини, за да се транспонира понятието изпълнение по един разбираем начин – по начин, който може да се преведе на езика на практиката. След което рамката за изпълнението, както казах, това е начин за да се проследи всичко това, като се включат ключовите показатели в рамката, да се обвържат от една страна с стимулите по отношение на резултатността и потенциални санкции за изгубване на средства или финансиране, ако целите не са постигнати в края на програмата. Това, разбира се, не означава, че забравяме различните изисквания, които са много важни. това е въпрос, който ще бъде значим, за да може да се проверява регулярността на разходите. И съм сигурен, че комисията наистина ще проверява всичко това през следващите месеци и години. Така че в заключение. Това не е въпрос на или-или Имаме една система, при която все още държавата членка би могла да рискува да загуби средства, ако не ги използва. Ние сме на мнение, че този механизъм е оправдан защото има наистина а, е, компонента време или период, но се създава системи от стимули, свързани с изпълнението. Тоест, е, това са а, морковчетата, които ще можем да посочим, които ще бъде бонуса и това е изключително важно. Ако пък няма а, е, спазване на предварителната условност или пък ако не се а, спазят нужните цели, очевидно ще се наложат и финансовите финансови корекции при приключването. Така че според мен, тук сме постигнали онова, към което се стремим, а именно подкрепата на категорична на Европейския парламент за една нова рамка, която представлява един преход, една промяна. Вече виждаме в самите, самата нагласа на държавите членки. Много ви благодаря. Сега ще дам думата на един стар, познат, е, поне по името, от Белгия, Ван Ромпой. Той е от Белгийската камера на представителите. Нямаме и е, аз не представя за това как си разпределяте задачите между двете камери. Е, вие може да ни кажете кой за какво отговаря. Говори се извън микрофон. А, я. Dank u, да de voorzitter. бен... Ehm, Благодаря ви много, госпожо председател. Аз съм от Камерата на представителите, федерален депутат съм. Така че е, се изказвам от името на Белгийския парламент. Благодаря ви за поканата. Председател съм на е, Комисията по финанси и бюджет. En wij hebben de afgelopen weken onze ontwerpbegroting ingediend en we wachten met spanning. Uh, миналата седмица, например, uh, обсъдихме проекто бюджета и се надяваме, че комисията ще го одобри. Целта ни е през 2018 година да постигнем баланс. А, за а, съжаление, малко отложихме във времето тази амбиция. И се надяваме да не изпаднем в ситуация да бъде възможна нас процедура за дефицит, да не надхвърлим 3%. В този контекст, доста осложнена ситуация, е изключително важно, поне в еврозоната, да се вписваме в а и същата е бюджетна политика. Целта да се постигне баланс с 3% толеранс, наистина това е деликатно равновесие. В крайна сметка трябва да се стремим към този баланс, за да не се увеличи националния дълг. При подобна среща, при форум като днешния, наистина разбирам колко е важно да говорим за контрол на националните бюджети, но разбира се, че трябва да се контролира и европейския бюджет. В отговорностите на Европейския съюз пада е, този е, бюджет и е, ефективното и надежното му прилагане. Изпълнение. Само така може да се оцени истински един бюджет. През 2018 година финансовата, економическа, социална криза може би няма да е приключила и властите трябва да упражняват контролната си дейност. Трябва безмилостно да се борим с измамите. Абсолютно нулева толерантност се изисква тук. А, процента грешка, определен от Сметната палата, ни дава представа за вредите за европейския бюджет. Този процент означава загуба и от европейския бюджет, защото той не би бил изпълнен съгласно правилата. И наистина ние сме е, смаяни от е, е, тези проценти грешка, които се запазват, особено в сферата на политиката на сближаване. Говори се тук за 5%, а преди 10 години обаче процента беше 10%. Така че има подобрение, но все още процента грешки продължава да бъде висок, след като е все още над 5. Тези, които захранват бюджета, трябва да разчитат на гаранции. Също така и по надежността на цифрите, които се представят. Но в крайна сметка управлението от някои държави е, членки ще остане от голямо значение. Никой, разбира се, е, не се стреми към лошо управление, е, но антиевропейските настроения се подхранват и от неправилно управление на бюджета. А, когато се сблъскаме с подобна ситуация, а, основното е всеки а, да премете собствения си двор преди всичко. Това е съответна отговорност на държавата членка. Тя трябва да реагира. Има политика за възстановяване на средствата, но през 2016 година приключването на структурните фондове изключително много закъсня. Това е недопустимо. За съжаление, парламентът винаги гласува освобождаване от отговорност, въпреки всичко, с което сме се сблъсквали, включително и провала на комисията Сантер. Така че и регионалните власти трябва да изиграят своята роля особено когато продължително време е свет червената предупредителна лампа и се питаме дали всъщност проблема не е в самата политика, европейска политика на изпълнение на бюджета. Средствата трябва да са в услуга на интересите на обществото. Трябва да се откажем от този принцип, използва, използваш или губиш. Затова прави се разлика в обичайно между краткосрочните и дългосрочните дългосрочното и средосрочното изпълнение – но всичко това не трябва да бъде спирачка за едно успешно управление. Разпределянето на компетентността, на правомощията трябва да се спазва и да бъде съобразено с доброто управление. Можем да се запитаме дали срещи като днешната, при което разчитаме на представители на Европейския парламент, както и на националните парламенти, би следвало, може би, да включва и различните равнища на управление, така че те да се включат по-активно в разработването на европейския бюджет. Европейският съюз трябва да взима решение по бюджета, съобразявайки се с становището на парламента, Комисията трябва да изпълнява бюджета, трябват ясни цели, така че да се заемем с най-спешните проблеми при споделена политика. Също така не трябва да се страхуваме от някои въпроси. Всяка година трябва да се приема бюджет в определени рамки за 7 годишен период, но трябва да бъдем по-гъвкави, да можем да реагираме по-бързо при криза, без да изпадаме, разбира се, в планирана економика от съветски тип. Госпожо председател, помъчих се да ви изложа няколко идеи, които да подхранят нашия е, дебат. Благодаря много. Да, напълно сме на ваша страна по някои от тези въпроси. Ще говорим след малко по тях. Сега изказване от Полша. Радвам се, не смя, че искате е, думата. Знаех само, че вашия колега не може да дойде, но добре сте дошъл вие и вземете думата, моля. А, ви... Яко представител Polskiego парламенту, Благодаря, госпожо председател, дами и господа, като представител на Полския парламент и на източна Полша, където много е направено благодарение на Европейския съюз, но и все още много неща остават, много проблеми остават. Искам да подчертая, че ние сме за едно ефективно използване на парите от Брюксел. Важно е също така да е ясно, че разпределението на европейските пари трябва да става максимално близо до европейските граждани. Това е особено важно за ОСП. В процеса на европейска интеграция това доказа своята адекватност многократно. Е, това е и отговор на нови предизвикателства, където парите са нужни не само за местни е, задачи и цели, но и за опазване на околната среда, за една новаторска економика. Реформите са необходими, разбира се, но трябва много да внимаваме, е, за да не загубим и това, което сме постигнали поради е, въвеждането на нови реформи новите приоритети трябва наистина, наши нови приоритети отговарят на европейските, така че трябва да направим всичко възможно да ги финансираме както трябва. Ähm, Благодаря за изказването ви. Ако някой желая думата, да си впише думето, е, името на тези, на тези на това лище. Тук засегнахме различни програми, е, проблеми, администра... администрирането в регионалните фон... регионалния фонд. Там има допълнителни е, проблеми е, поради на... естеството им структурни фондове. Тоест, е, много в тази система, според нас, твърде много средства се наливат и за това има крупни суми, които стоят неизползвани и когато имаме нужда от пари, те би трябвало много скоро да, много бързо да могат да бъдат пренасочени. Интересно е как изглежда всичко това. Понякога много необходимо, много време е нужно, за да затворим един, една, един период на многодишна финансова рамка и в края на периода се констатира недостатък на средства и тогава вече започват собствените проблеми. Виждаме, че много държави членки се интересуват само да похарчат парите някакси, без да, да проверят дали имат нужда от един или друг проект. Тук можем да спорим цяла вечер. Е, аз мога да ви разкажа направо потрясаващи е, идеи, е, истории за проекти, от които никой няма нужда и полза. Затова трябва тези европейски пари съвсем целенасочено и по-добре да се е, е, мобилизират за растеж и заетост. Това означава в бъдеще да поставяме повече условия и по-добре да обвързваме е, средства, които отпускаме с съответни условия, за да има смисъл от всичко това. Е, това, тази тема ми е много е, близка до сърцето, защото е, по този начин търсим отговор на въпроса какво, каква е добавената стойност, кое има смисъл, къде нашите вложения имат най-голям смисъл сега в обратен наред ще помоля господин Мартин да каже нещо за бъдещия финансов е, период. След това ще помоля господин Лазаро да ни е, каже нещо по структурните фондове отново. може би е, и ще ви помоля отново, господин Фан Ромпой, е, когато виждаме, че има конституционни проблеми в държавите членки, които е, много е, силно са обвързани с проблемите, свързани с финансиране, с средствата. За Испания въжи това. В Германия като федерална държава имаме също много проблеми, малко по-различен характер, но Белгия на всичко отгоре има и е, реги, е, региона Брюксел, столица, държи черпения фенер от много е, години. Надяваме се, че проблема ще се реши някога, но да видим какви възможности има от ваша гледна точка за решаване на националните проблеми. Господин Мартин, имате думата. Again, Благодаря отново, госпожо председател. Само няколко неща, на които искам да се върна, които бяха засегнати в дискусията. Е, Въпросът за процент е, грешка не е изненадващо това, че е, говорим често за тази, този въпрос, тази комисия в контекста на кохизионната политика и структурните фондове. Спомена се, че Европейската сметна плата в годишния си доклад за 13-та периода от 2013 констатира, че е, грешката, която те определят е около 5-6%. Е, Аз е, искам да поставя това в съответния контекст. Това е нещо, което е, става ясно от годишния доклад е, и от доклада на нашия генерален директор за годишните дейности. Когато стигнем до края на веригата за контроли и проверки, е, цифрата се променя. Факта, е, че ние можахме възоснова на резултатите от националните одити, ние също стигаме до валидирана процент грешка около 3%. След това, разбира се, трябва да се вземат предвид и корекциите и тук е, ние, аз казах каква е методологията, ни в това отношение, в крайна сметка можем да, е, свърш, е, е да приключим с е, една остатъчна, е, достатъчен процент грешка около 2%. Е, при приключване на програмата 13, та когато е, теглим е, чертата под е, всичките счетоводни книжа, можем да имаме окончателна позиция. Друг въпрос, който аз бегло маркирах преди, беше, че ние сме направили основни промени в това, как да имаме гаранции за изпълнение във връзка с кохезионната политика за периода 2030. Това ще ни даде възможност да имаме е, повече яснота по този остатъчен процент грешка, защото ние тук разглеждаме отделно 12-месечен срок, период, и трябва, а трябва да имаме ясна представа каква ще е, е, степента на грешка, която ще остане. И с тази система е, ще, види, ще покажем, че скока, който правим от 2006-2013, е, когато смъкнахме значителна степен е, процента грешка, може да отидем още по-далеч, за да вдъхнем доверие е, сред обществеността, че в начина по който контролираме тези фондове. Това е едно. Е, възникна и въпроса за административния капацитет. За да можем да е, управляваме ефективно тези фондове, е, трябва да работим с държавите членки и да развиваме техния капацитет. Това се решава частично чрез условията, които са двигател за създаване на такъв капацитет, но и чрез е, действие техническа помощ от е, страна на комисията и е, разбира се с помощта на други институции. Това е насочено повече към държави членки с по-слаба администрация, които се нуждаят от допълнителна помощ за да могат да прилагат, например, интелигентна специ... стратегия за специализация. Това е един сложен въпрос и им трябва много действия в това отношение. Пилотни проекти имаме в регионите, за да можем да работим е, много конкретно, директно с е, национални и регионални администрации. Е, това е един проблем, който ние отчитаме и по който работим. По въпроса за е, отказани средства. Е, е, сега за фонда за регионално развитие и кохезионие т.е. суми, които са загубили с държавите членки, възлизат на около 1 милиард в контекста на цялостите 270 хиляди милиарда общо по-ясни представа ще имаме, когато приключваме програмата, защото е, крайната дата за подаване на документи е март да следващата година. Оценката ни е, че само две-три държави членки рискуват да загубят допълнителни суми този механизъм за е, връщане, е, отнемане на средства, наистина беше така стимул за по-добро освояване на средства накара държави членки да се постараят да, да е, освояват по-добре, но разбира се, изниква въпроса за спазването и съответствието. Друг е, двигател за да резултати е прозрачността. И не само комисията трябва да надзирава, да следи е, средствата да се е, изразходват разумно, трябва да е възможно национално, регионално и местно равнище да става това от съответните изборни органи и от европейските граждани. Ето защо за 14-20 имаме много по-голяма прозрачност и това всъщност е олицетворено в платформата, открита платформа за информация, където всеки онлайн може да види в държава членка на регионално и местно равнище какво, какви са намеренията за какви резултати и оттам могат да проследят как, как са изразходвани средствата и какво е произлезло от тези пари така че, щом получим информацията от държавите членки, чрез годишните им отчети, тези данни моментално се качват на този портал, за да, е видим, да се види от всички, които се интересуват. Мисля, че това е един интересен стимул, а именно да се постави ударението върху изпълнението и резултатите от финансирането. Сега, ако погледнем бъдещето, Очевидно, рано е за комисията да мисли за периода след 2020. Това, което е ясно е, във връзка с дискусиите е, е по един бюджет, който е фокусиран върху е, инициативи е, това, което е ясно, че ще има намерение да се стъпи върху това, което е направено от и 8 е, е, е, и 13, за да се възползваме от приложението на тези програми и да видим какво е, къде нещата са били, са работили добре, къде има нужда от засилване. Е, условията, е, поставяне на условия наистина е начин да се постигне нещо разумно и полезно. Може би тази система на тези условия трябва да се доразвие. Опростяването е от критично значение, защото е, въпреки някои стъпки, някой известен напредък, все още остава сложно е, да се стигне до финансиране. Достъп до тези фондове е сложни и държавите членки също имат е, проблеми с управление на тези фондове в контекста на споделеното управление. Така че предложението за средосрочния преглед е, има за цел там, където е възможно в сегашната рамка да се придвижим напред, но трябва да имаме допълнителни стимули за по-голям напредък Гъвкавостта бе спомената. Това е един от проблемите, който ще бъде отчетен в размисъла по, за след 2020 година и връзката с економическото управление. Това е, е вземам повод от казаното от преждеговорищите. Е, в този дух ще разсъждаваме и в този дух се мисли по въпросите в следващите няколко месеца и в контекста на кохезионната политика имаме известни жалони по пътя, тъй като форума, кохезионния форум през юни следващата година ще се проведе. Той ще е възможност да се проведат консултации и дебати по ключови въпроси и след това ще се публикува кохезионния доклад във второто полугодие. Благодаря, госпожо председател. А, ние ви благодарим. Докладчика искаше да вземе думата. Äh, Благодаря, госпожо председател. Е, колегите, тъй като тук присъстват колеги от националните парламенти, от никой обаче не чух, никой е, не, е, почти всички казаха колко важни са структурните фондове за подпомагане на регионите и колко добре дошли са те в държавите членки. Обаче е, което ме смущава и ме очудва е, е известно така лекомислено отношение към използването на тези фондове. Е, сега тече периода 2014, но за 15-та имаме на опашката чакащи плащания по предишния период. Срока им изтекал 13-та година за над 20, стойност над 23 милиарда. Това са сметки, които държавите членки, регионите са е, подали по проекти от предишния период. Това са пари, които държавите членки са изразходвали, са платили, които сега липсват в бюджетите. Същевременно имаме озашно забаване в началото на новия период. Установяваме, че 20% една пета от държавите членки на, споменаха своите разплащателни Е, е, са обобщили е, необходимостта от плащане по тези програми, но сега те се потвърждават. Сега обаче е започнала работата на проектите, но но вече три години са минали от сегашния период на финансиране. И господин Мартин каза, че 18-19 ще почне процеса на оценка и възоснова на, на а, резултатите ще трябва да се а, използват и резервите. Това трябва да видим каква, е, е, какво застъжава тази политика. Ако тя е толкова важна, трябва да работим много по-енергично, така че тези рамкови, да, да се вместим в тези рамкови условия, да се прилагат проектите там, където е, има смисъл от тях. В противен случай, ще ви уверя, ще има толкова много е, е фондове и финансиране в рамките на европейския бюджет, че е, е, всъщност е, е, ще се стигне до силни ограничения, защото 80% от структурните фондове, дарните фондове отиват в държавите членки. И трябва да си зададем въпроса дали можем да водим кохезионната политика по същия начин и в бъдеще, или и дали въобще сме в състояние да я водим. Ето защо мисля, че трябва тук да постигнем е, консенсус между тези, които, е, които ще изпълняват проектите, това попада във вашите отговорности и тези, които е, залагат съответни цели на европейско равнище, включително на равнище Европейския парламент. Защото ако има сега спънки и е, трудности, е, тогава трябва да е, е, направим съответните промени, за да може през следващите няколко години да не се сблъскаме с същите проблеми. А, и то многократно е, увеличени. За 2016 година средствата за изплащане по сръгваните фондове са занижени с 50% така че почти никакви е, проекти няма да могат да бъдат финансирани от новия е, период на финансиране е, ние тези пасиви ги прехвърляме в бъдеще по този и натоварваме системата в бъдеще, затова трябва да говорим допълнително. Сега ще дам думата на господин Ван Ромпо и след това на Лазаро по тази е, тема и след това ще минем на следващата. Е, е Благодаря, госпожо председател. Белгия е федерална държава и съответните федерални органи имат значителни правомощия. Видяхме това по повод на споразумението СЕТА. Трите региона приеха споразумението, но националния парламент не. Регионите се произнасят по това дали може да се подпише или не споразумението. А, в а, а, Германия а, имаме подобна ситуация, но а, в Белгия не е точно така. Има а, специфични правомощия, с които разполагат а, регионите. Аз а, съм бил член на фламандското правителство и имаме извънредна компетентност по някои от европейските фондове и федералното правителство не може а, да се произнесе. Има в Белгия големи а, различи, в Валония а, има значителна безработица. Това е бивша индустри... бивш индустриален регион, където промишлените мощности са западнали. Ако говорим за индустриална политика, всичко се променя в зависимост от регионите. Тези, които са в по-неблагоприятна ситуация, се ползват от по-голяма част от това финансиране. Фландрия управлява селското стопанство, така че разпределенето на фондовете се осъществява от федералните органи. Централната власт няма думата по а, управлението на средствата по региони. А, използването на структурните фондове се определя от регионалните парламенти, не от централния. А що се отнася до а, проектите, до а, ефективното изпълнение на бюджета, а, всичко това се обсъжда именно там. През последните години бяхме особено селективни при разпределянето на фондовете, бяхме много взискателни по прилагане на критериите, насочени към резултата. А що се отнася до това дали оценката се осъществява на федерално ниво или по региони, ще кажа, че тук отново регионите е, взимат решение. Е, в Белгия е, е държава предоставила най-голяма автономия на регионите. Да, има и такива, които, групи, които е, искат независимост на някои от е, регионите, но автоном, автономията на регионите е много голяма в Белгия. Така че именно на регионално ниво се решава как да бъдат разпределени европейските фондове. Надявам се, че а, ви отговорих. Благодаря. Благодаря ви много за тази ценна информация, която ни дадохте. Много е важно, че говорихте за засилване на ефективността. Господин Лазаро, сега ще е, направи обобщение по темата и след това ще преминем към е, третата сесия particular, first draw attention uh, благодаря, госпожо председател. Искам да насоча вниманието ви към един тревожен въпрос, а именно изразходването на средства по сближаване в сегашната рамка започва сега, на този етап. Има забавене и както държавите членки, така и комисията трябва да направят нещо по въпроса. Освен това, като сметна палата, ние виждаме в това добра възможност в сегашната финансова рамка да се използва а, дейността на други аудитори да се премине към подхода на единствения единен одит. Това е една предоставена възможност, когато органите за одит на държавите членки разглеждат документите преди ние да извършим одита. И на този етап всякакви корективни действия вече ще бъдат приложени. Така че това ще ни помогне да а, свалим и да смалим и обемите на нашата работа, що се отнася до проверка на съответствието. Това е свързано и с финансовите инструменти, по-конкретно при значителните суми, които не са изразходвани и не са изпратени на ползвателите поради тези причини. И нещо по-важно. Средствата, които се използват в финансовите инструменти, трябва за тях да има достатъчно доказателство, че допринасят за увеличаване инвестиции, за създаване на работни места и изграждане на инфраструктура. До сега не е имало голяма резултатност в тази област, така че има много какво да се желая тук. А сега преминавам към третата сесия – където очакваме създаването на нов модел. Сметната палата оценява промените в сегашната многогодишна финансова рамка, която може да позволи изграждането и прилагането на единния одит, но трябва да се извърши и оценка на системата. Специален доклад ще се подготви рано в началото на следващата година относно това дали комисията може наистина да, се, да стъпи върху документите по отношение на гарантиране достоверността за редовност, нередовност, при изпълнение на програмите. След това ще се обърне сериозно внимание на изпълнението, разбира се, допълне, в допълнение към спазване на съответствията. Това ще бъде включено в нашия следващ годишен доклад. Сметната палата подчерта подчертава ролята на националните Европейския парламент при гарантиране правилата да бъдат по-малко сложни и да подкрепят постигането на резултати и предоставяне на надежни данни. Как да се постигне това? Както обясних в първата сесия, единно становище за одит – ще бъде създадено, за да има открит, прозрачен контрол по целия процес. Ясно, просто законодателна уредба, която ще бъде използвана от независимите аудитори. Единственият единен одит не означава, означава, че непременно всички, вярвам на всички. Международните стандарти изискват от аудиторите да гарантират, че работата е извършена съобразно един и същи стандарт. Това, разбира се, включва и одитната работа по изпълнението. Естествено, ще има нужда от докладване е, всички ние ще работим в някои области, а добрите данни ще ни дадат възможност за добра информация в географски смисъл и ще имаме възможност наистина да насочим вниманието си към резултатите. Когато става въпрос за изпълнение, за резултати, необходимо е да има общо тълкуване, как, както каза и госпожа Длабаева в, в съответно освобождаване отговорност 2014 година. Всички участници в веригата отчетност трябва да имат общо разбиране за изпълнението. Благодаря. Благодаря. Сега увода в, е, към третия панел, третата сесия. Е, Следващия на списък е до е, докладчетата за освобождаване от отговорност за миналогодишния доклад, е, бюджет. Е, госпожин го, го, Мартина, имаш думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги и колеги от Европейската сметна палата и комисията. Първо, моля да ме извините, че не бях тук от самото начало. Изключително важно е това изслушване за мен лично. Повярвайте ми, но тъй като участвах също така в изслушване, командироване на работници, тя не можах да бъда тук от самото начало на заседанието, но нямаше как да участвам и в двете изслушвания едновременно. Голямо удоволствие за мен да участвам именно по отношение на финансовото управление с представители национални парламенти, Сметна палата, Комисия, Европейски парламент. Мисля, че това сътрудничество трябва да бъде изграждано за финансовото управление, което сама по себе си може би не е най-атрактивната тема, но е много важна за защитата интересите на данакоплатците и нашата система, така че е, целта е много важна, имайки предвид високата безработица, ограничените ресурси и голямата картина, пред която сме изправени. В нашата програма не влиза само защитата на бюджета на Съюза. Реално погледнато, тук става въпрос за политика. И подчертавам това защото, както по време на първата сесия днес след обяд стана дума, селското стопанство, заедостта, регионалното развитие – са всички теми свързани с политиката. Финансовото управление е много важно за политиките, но да не забравяме целите във връзка си с изпълнението на политиката, подобряване стандарта и нивото на живот на европейските граждани. Съжалявам, че повече от половината органи, отговорни по тези въпроси, не могат да участват в този заседание. По член 3317 става въпрос за сътрудничество с държавите членки, така че наистина наше задължение е да работим всички заедно, за да можем да постигнем устойчиво финансово управление. Сътрудничество за мен означава, че поне е, двете страни трябва да присъстват. Трябва наистина да има добавена полза е, за гражданите, да има изпълнение на бюджета, което да е успешно и по-нисък процент грешка при финансовото управление предложение. Искам да подчертая, че Сметната палата подчертава и повтаря едно и също в докладите си, а именно има много случаи на грешки. Националните органи, независимите аудитори разполагат с допълнителна важна информация, за да могат да доведат до превенция, преди да се стигне до ограничаване на разходите и финансирането. И сега ще се спра на няколко аспекта. Първо, защо а, ни покани а, вашата а, бюдж, а, комисия по бюджетен контрол тук? Вие проверявате, контролирате изразходването на средствата на данокоплаците, т.е. парите на данокоплаците в годишните доклади, които се представят от Сметната палата. А, а, съответно бюджета на Европейския съюз е, е един бюджет, среден порядък, разбира се, ако го сравните с бюджета на някои държави членки, но това е изключително важно пък за по-малките по площ държави членки, които разчитат изключително много от финансирането по, по този бюджет, така че имаме ясни отговорности. 80% от плащанията се е, споделено управление между комисията и държавите членки, както знаете и в селското стопанство така стоят нещата, както регионално развитие и заедост. Ежегодно Европейската сметна палата докладва за нередовности и грешки особено в ОСП, регионално развитие, политика за сближаване. Тези нередовности и нередности са свързани с не точно тълкуване или недотълкуване на правилата на ниво държави членки. Слабости в управлението и в системите на държавите членки така наречените проверки на първо ниво. Европейската комисия докладва по тази въпроси в годишния доклад за дейност пред генералните директори. Разбира се, ако има проблеми от страна на държавите членки, съвсем естествено да се разисква тези въпроси с съответните държави членки. И ние, разбира се, говорим с представителите на парламентите, така че е съвсем а, разбираемо защо сега обменяме мнение с всички вас. Миналата година аз отговарях за освобождаването бюджет 2014 година. Не успяхме да проведем подобно изслушване. Ние поканихме правителствените органи, но те отказаха участие тази година. Словашкото председателство е, любезно отклони нашата покана и наистина е жалко, че правителствените органи като че ли не са напълно заинтересовани относно отстояване финансовите интереси на Съюза. Виждам, че има ясна отговорност за държавите членки. Действително това е така и държавите членки сами взимат решения относно своите отговорности в изпълнението на бюджета посредством конкретни декларации относно сделки и операции, извършвани предприемани от органите. Имам предвид Конкретно три държави членки и Европейския парламент приветства факта, че тези три държави членки Дания, Швеция, е, Нидерландия решиха да подходят по този начин към тези декларации. Много важно е наистина те да поемат политическа отговорност при използването на общностни средства, подготвяйки такъв публичен документ. От друга страна, финансовия регламент на ЕСА предвижда управлението а, е, от съответните органи да предполага съответно декларация по изпълнението и достоверност. Много е важно да изслушаме предложенията и анализа относно тези национални декларации и ролята на парламентите в тази насока. Но, освен това, аз бих желала да знае какво мислите относно механизма за одит. Как се организира той във вашата държава членка? Какво е сътрудничеството на общностно ниво? Има ли повече подкрепа, например? Това би било много интересно а, за дискусия. Нещо друго. Трябва да попитаме какво е естеството на диалога, който искаме да лансираме с националните парламенти и с Комисията бюджетен контрол на Европейския парламент. Тук става въпрос за сътрудничество, естествено, и желание за това. Тук няма иерархия. Значи трябва да се разчита на обмен, на коректна информация и пълно разбиране на този подход. Европейския парламент тук не е за да раздава полуки, а да разбере къде са проблемите, да ги идентифицира и, ако е възможно, да намери решение. Когато сметната палата засече нередовност някаква политическа област, може да има различни обяснения, разбира се, обосновки. Ние сме тук, за да се изслушваме един друг и да посочим трудностите в проблемите на национално-регионално ниво, пред които са изправени органите за изпълнение на европейския бюджет. Знаем, че един от основните проблеми е, е, е, свързан с сложността на правилата. И знаем, че понякога държавата членка може да бъде всъщност причината за тази сложност и тогава държавата членка трябва да разпише своите правила за изпълнение, но Европейския парламент също носи конкретна отговорност като са законодател. За, на това основание, според мен, е добре националните парламенти да участват все повече и повече в процеса на взимане на решение. ежегодно провеждаме наистина това изключително интересно начинание, освобождаване от отговорност. И е, всички, които са експерти в областта на бюджета, е, искам към тях да се обърна. Колко от националните парламенти, колко депутати от националните парламенти съзнават за какво става думата при това освобождаване отговорност в, при отношение, по отношение на Европейския парламент? трябва да се откликва само пред националния парламент, когато става въпрос за въпрос от е, а, национален а, а, характер. Ние тук не раздаваме полуки, както казах, ние трябва да направим анализ и да си сътрудничим с националните парламенти. Така че надявам се, че националните парламенти ще ни подкрепят, защото имаме обща цел да постигне максимална рентабилност използвайки най-ефективно парите на нашите дънакоплаци. Уважаеми колеги, аз бих желала да предложа четири конкретни действия Предложение за сътрудничество, насочени към създаването на сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент и по бюджетни въпроси за контрол. Аз тези предложения ги нахвърлям пред вас като първи идеи, просто мисля на глас, може би можем да ги разискваме заедно. Ще ми бъде много интересно да чуя какво мислите за това и би било полезно да започнем от конкретни въпроси. Първото ми предложение е, че когато става въпрос за годишно представяне на годишния доклад на Сметната палата, трябва да се осъществява в присъствие на националните парламент и най-добре ще бъде тук е, да се организира в Брюксел. Вие винаги да бъдете добре дошли. Когато става въпрос за изпълнение и споделено управление, знаем, че тук са засегнати всички национални парламенти. За това трябва да си сътрудничим по това много важно досие и да започнем представенето на този доклад съвместно тук, в такова партньорство. На второ място да се опитаме систематично да включим бюджетен контрол при заседанието на председателите на комисиите финанси, финансови въпроси между национални парламенти и Европейския парламент, което се организира веднъж на 6 месеца, обикновено от председателството. Това е систематичен начин за срещи, което би било полезно и за двете страни. На трето място, създаването на една мрежа на служителите за да могат те да бъдат поддържат връзка помежду си. Това ще бъде на ниво секретариат на вашите комитети, националните парламенти и Европейския парламент, за да можем да проследим а, развитието на освобождаването от отговорност конкретни въпроси ще се разглеждат с държавите членки, а също така ще се обменя добра практика с цел избягване прекалено сложни правила и въвеждане на по-голямо опростяване. Във всяка, а, всеки парламент може да има конкретно лице, което да отговаря за препредаване на подобна информация. И на последно място едно лесно предложение, е, което може би може да се коментира и в нашата комисия. Е системната информация от националните парламенти, когато е, бюджетната комисия контрол Европейския парламент изпраща делегация съответната държава членка. Това се случва, както знаете, от време на време. Уважаеми колеги, с голямо удоволствие бих искала да обсъждам тези конкретни предложения с вас. И нека това изслушване да бъде първата ни стъпка към съвместно сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Сега следващия оратор. Хубаво е да имаме вашата реакция на някои предложения. Сега тук е една е стара позната в нашата комисия, нашата колега от Финландия, която сега е заместник председател на националния одитен, комисията по одити в Националния парламент на Финландия. Ана Ниселе, добре дошла. Имате, имаш думата. Uh, chairman, ladies and gentlemen, uh, thank you and uh, congratulations for Извинете, господин Ала Ниселен. Seminar, which is important on, on the basis of my experience. Eh, new model of cooperation between the European Union and member states, um, challenging subject. Eh. Това е наистина е деликатна тема, истинско предизвикателство. Е, може пък да използваме а, девиза на Хилари Клинтон заедно по-силни. Шест точки имам аз в моето изказване. На първо място, изключително важно е парламента да играе своята решаваща роля и да взима решение по европейските въпроси. Ние имаме такъв комитет и всички парламентарни комисии имат отношение по важните въпроси. На второ място трябва да има одитен е, комитет в парламента, който да е, представлява виш орган. Според е, финландската конституция, комисиите са натоварени с надзорни задачи. Тази комисия се произнася по годишния доклад и приема декларация по този доклад и по Европейския механизъм за стабилност. На трето място в парламентът парламента Парламента трябва да е запознат с различните доклади, годишния доклад на Сметната палата, в частност, който е от значение не само за Европейския парламент, а и за националните парламенти. А също така трябва да се приемат и годишни доклади по различни а, теми. Трябва да се определят а, основните рискове. Доклада на Сметната палата а, посочва, че ако комисията разполага с цялата информация, предоставена от националните е, правителства, тези органи биха могли да коригират е, грешките. Е, това е важен елемент и трябва да се има предвид. На четвърто място, коригиращите действия. А, в доклада на Сметната палата не се посочва как точно и какви да бъдат коригиращите мерки. Или съответния ресорен министър трябва да се заеме с тези е, задачи, така че следва да се засили интереса и вниманието към този доклад. Също така, трябва да се предприемат и на други равнища коригиращи мерки. Защото това крие риск и от значителни вреди, които би, могат да бъдат нанесени. На пето място а, би било уместно да се проведат а, и паралелни одити а, по отношение на структурните фондове и други европейски фондове, тяхното разходване. А, така че могат да се, събере, да се събере ценна информация по начина по който действат тези фондове и а, как се е, разходват е, с тези средства, така че да се гарантира ефективно, ефикасно структуриране на програмите. Това е много важен елемент при споделеното управление. И накрая, в Европа трябва да проявим по-голям прагматизъм а, по по-добър начин да се прилагат взетите вече решения. А, трябва да има по-малък административен товар а, и както представителя на комисията посочи, би е, следвало е, да се осъществяват по-голям брой аудити, основани на риска когато добре функционират в държавите членки административната система, тогава биха могли да бъдат организирани по ефективно тези одити, които са основани на риска. В Финландия ние полагаме значителни усилия, за да намалим бюрокрацията, ненужния административен товар, но има още много какво да се направи в тази посока. Новите насоки на развитие в Европейския съюз налагат нови елементи за националните дитиращи органи, както и за европейските така че да има е, реални резултати от работата на тези органи. А всичко това трябва да бъде обвързано с една добра комуникация. И е, това, което се посочва в бележката е, по тази среща, трябва да се засилят всички инструменти, с които Европейския парламент разполага така че да има задълбочен резултат върху резултатността на работата на всички органи, работещи в тази сфера. В един по-общ план държавите членки се сблъскват с економически затруднения в момента и трябва да работят и по посока на подобряване на економическата ситуация, да увеличат заетостта и конкурентоспособността. Е, Това са теми, които се нуждаят от задълбочено обсъждане. Изключително важно, е, госпожо председател, националните парламенти да осъзнаят е, ключовите заключения в доклада на Сметната е, палата и да се предприемат съответните действия на национално ниво. for organizing this um, благодаря ви още веднъж за това, че организирахте тази среща, първа по рода си. Надявам се, че а, ще продължат други подобни срещи в бъдеще. Ние ви благодарим на вас. Трябва да видим как е, да продължим тези контакти, как по най добри начин да ги поддържаме, е, за, е, за да не потъне всичко, да не така без последствия, без смисъл. Трябва да се опитаме. Всеки казва нещо и е, от това нищо не следва. Трябва да е, направим една система за е, такъв диалог, е, защото европейското ниво и, и, и е, националното наистина трябва да се стиковат добре. Имаме различни е, лостове за трансмисия и трябва да ги използваме. За мен е важно да е ясно защо правим всичко това а не просто да запълним времето до коктейла, а да стигнем до резултати и неща, които ще са полезни, ще помогнат на вас, на националните държави, да управляват по-добре тези средства, пък и на европейско равнище ще ни помогнат. Трябва да раз, засилим този обмен на информация, за да разбираме по-добре за какво става дума. Радвам се, че е, Кристенс от е, е, Латвия иска думата. Има я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 Вярно е, е, че националните парламенти трябва да играят съществена роля и политическото решение е, се променливо, и нещата със сигурност ще се променят. Е, в моята страна има контролен орган, който следи за правилното разходване на средствата от фондовете. Та света аз. Е, има инфраструктурни проекти, които ползват такива средства. А, също така зависим и от ситуацията в Русия, която наложи преориентиране по, в нашите пристанища с Украина, например, търговията с тази страна на практика е спряла. В Рига, например, бяха построени е, инфраструктурни логистични мощности с, свързани с центъра на града тъй като смятахме, че ще има значителни количества товари от бившите съветски републики, които ще ползват транспорта от това пристанище. Но всичко това не се случва. Милиони бяха изразходвани за закупуване, например, на скенери за контролиране на камионите но а, търговския поток пресъхна и контролната а, комисия а, подчерта факта, че а, са предприяти значителни инвестиции, без да се отчете развитието на политическата ситуация. А, търсенето значително се сви и в някои случаи е, неефективно бяха разходвани средствата. Така че е, тук проблемът не е свързан с е, тежката бюрократична машина. Комисията трябва ли да се съобразява с политическата ситуация? Не можем да пренебрегнем това, защото търговията с Русия зависи от политическата ситуация. Търговските санкции, наложени на Русия, не засягат за голяма степен Германия, например, но нашите държави пострадаха значително от това. много заводи работят с намалени темпове, от както бяха наложени тези санкции. Опитваме се да търсим решение на тези проблеми, разбира се. Благодаря ви много. Благодарим ви, че поставихте един проблем, който наистина заслужава нашето внимание. Да, това са проблеми, с които се сблъскваме ежедневно, а именно в резултат на това ембарго. Представям си как спада консумацията и търсенето на млечни продукти, например, и Например, преди 13 години се занимавахме в тази комисия с съвсем други проблеми от сега. Даже сега си мисля с носталгия за доброто старо време, когато имахме относително по-незначителни по-проблеми. Ето защо е важен въпросът как си представяме промените е, това е много важно в е, нашата област. Е, отнася се до ефективността на проектите, например, когато гледаме на тези проекти, направо косата ви настръхва. Надявам се, че с, ще можем да променим обстоятелствата и да, да ограничим инвестициите, така че да така, задържим всичко в разумни граници разходите. понякога при нас, от наша гледна точка, света се разделя на получатели и плаци и бенефициенти. Интересно ми, интересно ми е да чуя как смятате да да е, заинтригуваме всички е, страни е, да се стремят за ефективно разходване на средствата, независимо от това дали те са бенефициенти или платци. За да всичко това ще допринесе към по-доброто възприемане, положително възприемане на Европейския съюз и е, засилване доверието в него. Защото нещата не опират само до, до пари, а до е, една е, една общност, е, една единение, което ще ни даде е, сила, което ще ни направи по-силни. Имате ли коментари? question, Да, добър, добре формулирахте въпроса. Проблемът е, че в държавите членки парламентите е, не, нямат, никаква, нямат думата в, по европейските дела Или пък много слаба роля и това трябва да се засили. Е, да се... А именно, как да... Как по-добре да си взаимодействаме, да, да работим с тях е, по въпроса за споделеното управление. Разбира се, съвета също носи отговорност. Е, забелязвам, че често, когато съвета, да кажем, Екофин, е, запознава или обсъжда отчетен доклада на Сметната палата, за тях това не е кой знае какъв важен проблем. И аз мисля, че би трябвало да обърнат повече внимание на този въпрос. И в националните парламенти, да кажем на съответните министри, можем да кажем, вижте, тук трябва да се вгледаме по-внимателно в този въпрос, е, когато когато разглеждаме е, доклада на Европейската сметна палата така че националните че държавите членки и нашата държава може да си свърши, да свърши своята част от работата. Така че, наистина, за да може нещата да се балансират между националното ниво, е, нивото на бенефициентите, в противен случай няма да направим необходимите подобрения в начина на работа. Колегата Лазаро ми каза, че е бил, присъствал на съвет и е трябвало да чака 4 часа в Екофин. До каква степен държавите членки и съвета се интересува от работата на Сметната палата? Мога ли да ви поставя този въпрос? Uh, um, all stakeholders should be interested in the work of the uh, Всички заинтересовани страни би трябвало да се интересуват от работата на Сметната палата, когато става въпрос за резултатност. И какво може да се направи, за да се подобри изпълнението. Първо, държавите членки ще имат нужда да вземат предварително решение. Какви резултати, какво въздействие, последствие биха желали да постигнат, когато предлагат проект или оперативна програма. Това е много важно. И комисията трябва да има общи насоки за всички държави членки, когато се стигне до одобряване на оперативна програма. Тогава трябва да има едно съгласие, хармонизиране на политическите цели, които се предвиждат в 10 годишната стратегия, защото ние сме докладвали до сега, че няма много връзка между целта Европа и оперативните програми на държавите членки. И държавите членки, и комисията ще трябва предварително да постигнат съгласие относно целите когато става въпрос за съфинансиране на проекти. Благодаря. Yeah, so Благодаря. Настъпи часа са наистината. Сега е, ще дам думата за миналогодишната е, докладчица по, е, за освобождаване от отговорност. Какво ще ни кажете още по темата? Придадем думата на колегата Целя за заключителни думи. Може би най-важното, което трябва да се запомни като послание да присъстваме, да дойдем за последващо е, изслушване и да сме открити, е, да отговорим откровенно по тези теми, е, да, сме, да слушаме с от, да отворим открито по проблемите и да излечем полуки от миналите отчети. Това ми липсваше миналата година и аз наистина е, завиди, завидяхме колегата ми Йохим, който имал тази възможност преди, т.е. да разговаря с националните парламенти преди да състави доклада си. Нека да не променяме тази практика, нека всяка година да се срещаме в бъдеще. Не се е, притеснявайте, не сме толкова е, лоши като комисия по бюджета. Виждате, ние сме симпатични хора и сме готови да дискутираме проблемите с вас. Ja, vielen Dank. Wir können auch beißen. Благодаря. Бих искала е, да дам думата на колегата Цела, докладчика за 15-та година. За заключителни думи. Каня ви на коктейл, който ни е, очаква на втория етаж. Най-сърдечно сте поканени е, на чашка. Знаете, че това, което ще получите, сте си го платили отдавна. За поканени са и вашите сътрудници. Само едно послание искам да формулирам от е, това изслушване. Важно е, е, е да да, в момента сме в процес на създаване на Европейската като прокуратура и целта на това ново звено е да запазим по-добре, да опазим по-добре европейски бюджет от измама. И е, само, че тази инициатива няма да успее, ако не са достатъчно активни държавите членки, борбата срещу корупцията и, и изпирането на преди. Затова именно ни е нужда такава а, европейска прокуратура. Тук става дума само за бюджета на Европейския а, съюз, който се изразходва в държавите членки. Би трябвало националните парламенти да знаят, че е трудно ни е да одобряваме разходи е, е, средства за държави членки, които които успорват е, правомощията на Европейската е, прокуратура. Е, от сега искам да кажа, че има връзка между защита на финансовите интереси и европейския подход, действието от европейска страна, защото Мога да дам много примери, когато на разногласие и, и случаи, когато не можем да се е, да разчитаме на, на прокуратурите на държавите членки. Е, тук имаме общ интерес. Сега колегата Целя трябва да, да е, има окончателна дума. Трябва да благодаря междувременно на секретарията за организацията на тази не толкова лесна за организиране среща. Господин Цела, имате думата. Благодаря, госпожо председател. В Германия се, има една приказка. Всяко начало е трудно и трябва да кажа, че не беше е, лесно да се организира тази среща е, с представители на националните парламенти, регионите и държавите е, членки е, и членове на Европейския парламент. Е, но стана ясно, че е необходима съвместна работа. Това, за което съжаляваме, е, че е, колегите е, от Комисията по контрол не присъстваха в достатъчно така в достатъчна степен и бих искал тези е, колеги от комисията, които отно, имат отношение към темите, е, а другите комисии, регионалната, аграрната, да е, изискват, да настояват именно на тази съвместна работа с националните представители и националните инстанции. Ето така първата стъпка е направена. Надявам се, че това ще се подобри в бъдеще. Е, защото само заедно можем да оказваме натиск за ефективно изразходване на средствата е, за постигане на съответните цели в съответните срокове. Стана ясно също така, че помощите от Европейския съюз е, обикновено се приемат с голямо удоволствие в регионите, особено там, където носят отговорност е, местните регионални власти, е, власти и там, където други е, инструменти, където не разполагат с други инструменти, но ясно, трябва да е ясно, че не, това не е коледен подарък, който човек намира под елхата, трябва да се, да се да си изработят, да си заслужат тези средства и тук отново трябва да работим съвместно с регионите, за постигане на европейските цели. Многократно се каза също, че са ограничени средствата по европейския бюджет и накрая, като се добави към е, всичко и въпроса с е, е, Брексит, Великобритания, ако излезе като една от най-големите плаци, това отново ще се отрази на средствата, с които се разполагаме, въпроса за непрекъснатия контрол е, трябва да се е, следва, е, такъв контрол трябва да има, дали за целта ни е нужна вашата подкрепа. Мисля, че положихме началото. Хубаво е, че много колеги се добраха до Брюксел. Надявам се диалогът, който започнахме днес, да продължи. Благодаря. Благодаря. Край на заседанието. Е, заповядайте на хотел на втория етаж.